meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in der etwas schwierigen Situation, dass wir jetzt das Akademie. и ситуацията е малко сложна. Вече преминахме академичния четвърт час и стигаме до момента, в който трябва да започнем. Но все още нямаме кворум. Но за презентациите нямаме нужда от кворум, няма да гласуваме, така че предлагам да започнем и заинтересованите лица са вече тук. И после ще видим как да продължим нататък. Но кворума сега за момента не е чак толкова необходим. Има проблем малко с дневния ред, но аз предлагам да прескочим точки 1, 2, 3, започнем направо с точка 4 от дневния ред. Искам да поздравя Диана Уолис, която е председател на European Long Institute. Това е едно лице, което познавате. професор Южес Депало, той е директор на AMS International и председател на Центъра за извънсъдебните спорове. Всичките въпроси свързани с медиацията. И той е работил по това проучване за медиацията, така че давам думата на професор Депало. Моля, слушам ви. And, ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, добър ден на всички. Изказвал съм се по въпросите на медиацията и преди. Това, което съм казвал в миналото, или не е било много ясно, или не е било съвсем правилно. Сега имам възможност да поправя стореното. Както е, виждате, от заглавието, директивата за медиацията се е, нуждае от рестартиране като компютър. За това е Защото е добре известно и комисията добре знае, че отражението на нейното прилагане в държавите членки далеч не отговаря на очакваното. Имам предвид един устен въпрос е, от вас, господин председателю, е, вие го отправихте към Вивиан Рединг, заместник-председател на комисията през е, е, декември миналата година. Какво да се направи с оглед на извънредно ограничение брой случаи на медиация в Европейския съюз? Преминах към друг диапозитив. Извинете, че ви обърках, но промених поредността Искам да започна, като ви представя извършеното проучване. Парламентът определи две цели. Първо, да се анализира законодателството за въвеждане на директивата за медиацията в някои държави членки. Ние предложихме това да са всички държави членки. Това бе първата цел, а втората цел и въпрос от страна на парламента към нас беше на основата на проучването на това, кое е дало резултат и кое не дава резултат в националното законодателство, да предложим законодателни и незаконодателни мерки, за да подобрим функционирането на директивата. Третият въпрос си го поставихме ние. Решихме, да обиколим Европа и да потърсим коментари и предложения от хората във връзка с тяхното законодателство. Беше необходимо, според нас, да се актуализира така нареченото проучване за цената на неизползването на медиацията. Има един парадокс във връзка с медиацията. Има много ефикасно производство, така поне се твърди, но много малко хора го ползват. Това е истински парадокс. През 2011 година имах щастието тук пред вас да представя това проучване, което току-що цитирах. Целта му бе да се предложат цифрови данни за нещо, което знаем, че медиацията спестява и време и пари. И въпросът беше колко спестява всъщност. Какви са разходите, които правят гражданите и предприятията в Европейския съюз, поради това, че остава недоизползвана медиацията? Резултатите от това проучване което актуализирахме, и аз няма да ви отнемам време с всички данни, бяха много поразителни. Оказа се, че ако се използва медиацията, през цялото време във всеки случай, преди да се образува граждански процес, достатъчно е само 19% от а, случаите на медиация да, а, усп... да завършат положителен успех, за да има спестяване. Тоест, дори 81% от случаите да стигат до съд, пак ще има спестяване. И във всички случаи е, при 24% използване на медиацията ще има спестяване на разходи. Това е средната цифра за Съюза. Какъв е минималният брой медиации, медиационни производства, а, е, така че да се изравнят ползите и загубите при, при използването на медиацията? Това беше въпросът. Нека се замислим. Причините, поради които медиацията е толкова резултатна, са свързани с това, че тя е напълно безплатна. И разходите за нея всъщност са несравнимо по-малки от успеха, който се постига, ако делото приключи с решение подходящо и за двете страни. Именно за това е толкова резултат на медиацията, дори и при малкия брой случаи които се решават чрез този метод. И така, решихме, че преди да анализираме законодателството, трябва наистина да се огледаме и да установим какво е актуалното състояние на нещата? Благодарение на помощта на Даяна Уолис и на други експерти в залата, направихме много подробен, изчерпателен въпросник, за да проучим каква е нагласата в отделните страни. Имате това в писмените материали. Получихме отговори от всички държави членки, по около 30 на страна Виждате, че има някои върхове Великобритания и Италия, Гърция и Румъния. Румъния даде 210 отговора, което означава, че в тези страни медиацията се използва много широко. 860 общо бяха отговорите, които получихме от всички държави членки, а при комисията постъпиха около 150 отговора. Това показва, че директивата е имала отражение върху знанията на хората и върху това те да започнат да говорят за медиацията като метод. Запитахме експертите чрез този въпросник. Според тях, колко медиационни случаи има годишно в Европейския съюз? Най-важните данни не са включени в тази графика, а именно това бе броят на хората, които си нямат представа от медиацията. Много трудно е да развивате политика, когато не разполагате с твърди цифри. Това тук са прогнозни данни, преценки. Значи Помолили сме 30, 40, 50, 60 експерти във всеки случай да ни дадат отговори и сме извели средни стойности. Както виждате, 46% от страните са такива, в които има по-малко от 500 медиационни производства на ден. Значи 0,01% от всички производства са медиационни, останалите са съдебни. Има, разбира се, и страни, в които медиационните производства са над 10 000 годишно. Ако направите анализ на цифрите, използваемостта не е толкова голяма единствената страна, в която за една година са регистрирани над 200 000 медиационни производства е Италия, а другите държави, където има над 10 000 производства годишно, са Германия, Великобритания и Холандия. Казвам това, защото някои хора от тези три страни ни казаха, че случаите са повече от 10 000 годишно, но имаше и други експерти, които ни казаха, че всъщност делата са по-малко от 10 000 годишно и това означава, че средно можем да ги приемем за гравитиращи около цифрата 10 000. По същата методика, която описах, на изследване на разходите на неизползването на медиацията, направихме засичане на два набора от данни. Възприехме като основа един доклад на Световната банка за цената на деловата дейност – Знаем, че в него се обхващат около 190 държави в света и се преценяват продължителността и цената на производствата, свързани с спорове в изследваните страни. Като извадихме от там данните за държавите членки. А след това съпоставихме тези данни с данни от експертите за продължителността и цената на съдебните производства. Запитахме ги колко струва като време и пари същия случай да се реши в съда. Ясно е, че когато медиацията води до успешно решаване на спора, това води до намаляване и на времето, и на разходите глобално. И от тук първата хипотеза, изхождайки от данните на Световната банка. 566 е средната продължителност на производството при медиацията. Ако най-напред е имало медиация и след това медиацията е приключила с успех – съдебното производство средно би имало продължителност 326. Единиците са дни. Тоест, ако а, се третира въпросът първо в медиационно производство, имате спестяване от 240 дни. И разбира се, а, в някои случаи има още по-големи спестявания. 350 дни, ако в 70% от случаите медиацията завърши с успешно решаване на спора. Сега е, анализирахме и доклада на комитета Лепаш. По консервативни преценки в Европейския съюз, в гражданската и търговската сфера, всяка година се образуват 13 милиона нови производства. Ако имаме ставка на успех, коефициент на успех 50%, ще има 240 дни спестявания. И ако се умножи броят на новообразиваните производства по тези спестявания, се получава внушителна цифра, която дори не може да се произнесе. Над 8 милиона години ако превърнете дните в години. Значи, общото време е 8 милиона години. Време прекарано в съда, което може да бъде спестено при 50% успех на случаите на медиационно производство. Сега, каква е средната цена на спор в евро, изхождайки от доклада на Световната банка? 9179. Това е средната цена на съдебният процес. Ако има 50% коефициент на успех при медиационните производства, тази средна цена спада с близо 1000 евро, а ако има по-висок коефициент на успех на медиационните производства, пак има допълнителен спад от около 3000 евро. Естествено, това са така консервативни преценки. Ние изхождаме от консервативни данни. За всеки спор, при който първо се прилага медиация, независимо дали в конкретния случай този спор е решен успешно или не, цената спада. Следователно 15 милиарда, милиарда евро потенциал за спестяване имат тук. Докладът СЕПЕШ, откъдето извадихме 13 милиона нови производства, не включва всички видове съдебни производства. При нас, например, е, всяка година се образуват 1,5 е, милиона граждански производства пред е, първоинстанционните съдилища. Това означава, че потенциала за спестяване е много по-голям в нашия случай. Сега част втора от изследването. Да тръгнем по следите на пушека, за да видим къде гори огъня. Както казват американците, щом има пушек, има и огън. вземаме броя на медиационните производства и стигаме до регулативната система, върху която се опират тези цифри. Естествено, тук има много силно изискване за поверителност. Съдиите много високо ценят медиацията и пазят поверителността на страните. Е, съдиите са проактивни, лесно е да се изпълняват медиационните решения. Също така там, където а, адвокатите имат задължение да уведомяват клиентите си за съществуването на тази методика, а, случаите са повече. А, ако обаче по всички тези показатели цифрите не са убедителни, съответно и броят на случаите е по-ограничен. В страните, в които имате силна защита, проактивно участие на съдиите и лесни възможности за изпълнение, има известно ограничение на цифрите. Спомнете си таблицата, в която показахме броя на медиациите. Никоя от тези, никой от тези белези, които току-що видяхте, не се разкрива, когато зададохме друг въпрос на експертите. Коя е най-резултатната законодателна мярка, чрез която може да се повиши броя на медиационните производства? Основните две инициативи, които могат да, довешат, да доведат до такова повишаване, е задължителна медиация в някои случаи и задължително предоставяне на информация за медиацията. Това означава да седнете със своя съветник и да обсъдите дали има предимства или недостатъци от насенето на спора към медиация. Зададохме на експертите и друг въпрос. Не само какви са предимствата на някои инициативи, но и кои инициативи водят до обратен резултат. В някои страни задължителната медиация в някои случаи не се възприема като подходяща мярка две мерки задължителна информация за медиацията и задължителна медиация с възможност за неприлагане. Ще ви обясня какво означава. Тук тези две мерки в съчетание дават печеливш резултат. Тоест, не се задължават страните да минат през пълен медиационен процес и да платят за него. Просто стимулирате страните да седнат с някого, или медиационния съветник, или самия медиатор, съответно в първия и втория случай, и да поговорят за медиацията. Ако страните видят, че в техния спор медиацията може да доведе до успех, те могат да решат да изберат медиация и да платят за нея. Ако обаче сметнат, че това няма да е резултатен метод, могат и да не го прилагат. Системата разчита на инерция. Показвате пътя към процеса, но не задължавате страните да го извървят, ако не желаят. Тази е, система при комбинация на тези две мерки е особено ефективна, тъй като страните научават за медиацията и могат дори да я изпробват. Всички хора имат естествена склонност да се споразумяват по своите спорове първия инстинкт не само на хората, на, но и на животните е да се стремят към помирение. Запитахме също коя е най-резултатната незаконодателна мярка, чрез която могат да се стимулират медиационните процеси. Тук имаше като отговор редица от възможности и помолихме експертите да направят класация от най-отрицателни до най-положителни е, резултатите от използването на тези марки, а, мерки. Задължително образование а, е, в областта на медиацията, пилотни проекти, т.е. експериментация, а, е, седмични програми за спогодяване, а, ангажименти от страна на дружества, големи дружества, да прилагат медиацията, да има нещо като посланици в областта на медиацията, които да разясняват нейните предимства. Дори беше предложено да се създаде Агенция на Европейския съюз за альтернативно решаване на спорове. Ако 20 милиарда евро можем да спестяваме на хората чрез този метод, това заслужава агенция. Всички експерти казаха, тези мерки могат да дадат резултат, но първо ще бъде трудно да се околичестви тяхното отражение и във всички случаи регулативните, т.е. законодателните мерки имат много по-голямо отражение. И ето сега, когато говорим за задължителното използване на медиация, можете да заведете коня до водата, но не можете да го накарате да пие. Тази поговорка ни идва на ум. Можете да помолите или да задължите страните да сезират медиатор, но не можете да ги задължите да се спогодят. И това ме кара да направя следния извод. Политиците не трябва да мислят, че си губят времето, когато регулират а, медиацията. Те трябва да помислят, ако 13 милиона коня трябва да отведете до водата, как да ги накарате да пият? Как да си помислят, че струва и пари и време да не пият? Ако искате конят да пие, трябва да му предложите качествена вода. И именно това казвах по-рано когато някой ви нападне, е, можете да си помислите за е, съдебно производство. И при е, човека има такава склонност, има я и при животните понякога да реагира. Тоест, това е основният закон. На всяко действие противостои равно по сила и обратно по посока противодействие. Но това не е добре за нас, не е добре и за обществото. И а, така трябва да си помислим за многото закони, които ни задължават да направим едно или друго, което е добре за нас като членове на обществото и за обществото като цяло. Това е функцията на закона. Ако вземем предвид величината, която представлява медиационният парадокс в Европа, неговите мащаби, недостатъчността на законодателните и на незаконодателните мерки и ако внимателно анализираме това, което ни казаха експертите от 28-те държави членки за това, кое е желателно и необходимо в момента, можем да предложим две решения. Първият би бил ограничена задължителна медиация. Единият вариант е задължителна медиация с възможност за неприлагане на метода, да изляза от процеса при ограничени разходи, ако не съм доволен. И вторият вариант да обсъдя с съветника, с експерта какво да прави. Може би Задължителната медиация с възможност за по-късно неприлагане на метода има предимство защото е, стотици хиляди дела могат да се образуват по този начин. Пример за това е Италия. И второ, в страните, е, в които се дава само информация за медиацията, е, Чехия, Люксембург, в тези страни няма достатъчен брой медиационни процеси, въпреки желанието на експертите да ги препоръчват. Затова първият вариант ми се струва препоръчителен. Без да засягаме европейското законодателство, което е едната възможност, можем да използваме друга альтернатива. И комитетът, който цитирах вече препоръча нещо подобно. Теория за балансираното отношение. Теорията се опира върху член 1 от директивата от 2008 година. Там е описана целта на директивата да се улесни достъпа до альтернативно решаване на спора, на споровете и да се осигури балансирано отношение, съотношение между медиацията и съдебното производство. При тази теория всяка държава трябва да определи своя коефициент на балансирано съотношение и да си определи цел. Толкова и толкова дела, решени чрез метода на медиация, искаме да постигнем тази година в сравнение с съдебното производство. Естествено, съществува принципа на субсидиарност и всяка държава членка може сама да определя както целите си в тази връзка, така и средствата, с които да ги постигнат. Държавите членки не са длъжни да въведат задължителна медиация. Обаче, ако не се постигне тази цел, в съответната година, това означава, че не сте изпълнили директивата, като споразумението от Киото. Ако искате по-добро качество на околната среда, трябва да кажете с колко да се намали замърсяването. Всичко друго е все едно сте котето от Алиса в страната на чудесата. Ако не, нямате крайна цел, не знаете на къде вървите. Много интересно е да се отбележи, тъй като медиацията винаги се възприема като американско явление, че днес, както си говорим, съдилищата в Нью Йорк и особено търговският съд в Манхатън експериментират именно този подход. От февруари 2014 година всяко пето новообразувано дело ще бъде насочвано към медиация. Тоест, е, едно от всеки пет дела задължително ще се насочва към медиация. Като тук задължителността е съчетана с възможност страните да се откажат от, медиаци... от медиацията. Те могат да кажат, знаем, че нашето дело е пето в поредността от пет дела и за това ви молим да не прилагате медиацията в нашия случай, защото не е подходящо. Това означава, че следващата година е, в този съд 20% от делата трябва да са били решени чрез медиация. Балан... Значи теорията за тази цел, свързана с балансирано съотношение, беше лансирана най-напред през Арлин Макарти през април 2012 година. Американците я възприеха едва през юни, така че това е ваше изобретение. Това е краят на моето изложение. Царят е гол. Значи трябваше ли да правим а, проучване, за да знаем точно как да стимулираме използването на медиацията? Ами трябва поне да се опитаме. Ако погледнем какво става в света, страните, в които има някакъв задължителен елемент, не казвам изцяло задължителна медиация, запазват тази система в течение на години, не се отказват от нея и я усъвършенстват. А страните, в които няма никаква задължителност, се мисли за това как да се въведе такава. И сега от Ханс Кристиан Андерсен. Си спомняте приказката за царя без дрехи? Това е последният ми диапозитив. Това това е Стокхолм на 3 септември 1967 година. След дълъг процес и референдум, хората решиха да сменят а, посоката на движение на автомобилите на улицата. От английската система минаха към континенталната система. Както виждате, хаосът е пълен. Отдавна слушаме за медиация, много отдавна се води обучение, но това не е достатъчно. Значи, тази снимка трябва да ни накара да се замислим, дали да не кажем, от тази дата нататък ще се променим. Това ще е трудно, но е необходимо да има подкрепа, поне за да се опита. Благодаря. Благодаря. Това са много красноречиви резултати. Трябва да кажа, че някои неща не бяха много ясни. Разбира се, ще трябва да се установят фактите, защото в крайна сметка какъв, каква, какви са възможностите за действие на заинтересованите страни. Разбира се, за в търговската сфера може да стане по-бързо, в гражданската може да се необходими години и години. Така че е, трудно е някой да се захване с едно дело, с което не се знае как ще стане. А какво би станало, с делата, които няма да бъдат завършени. За застрахователите нещата стоят по същия начин. Ние знаем, че има малко такива случаи и би било наистина полезно и разумно да помислим за начина по който да засилим инструментите, които съществуват в тази област. Има ли въпроси? госпожа Тайн. Благодаря. Моля да извините закъснението ми. Като член на Либералната партия искам да кажа, че е малко трудно да приема няко... задължителния характер на някои от мерките. или полузадържителен характер. Един, един случай от 5, едно производство от 5 това е чисто статистическа забележка, но да задължавате някой да прибягва до медиацията без възможност да, да, да действа по друг начин, малко ми е трудно да си го представя. Трябва все пак да има някакво ясно разграничаване между делата, които е, става дума за търговското право. Разбира се, много интересно. Имаме известен брой дела в Германия, които текат. Знаем, че в Италия лесно се решават тези случаи. Предвид състоянието на правната система не е очудващо, че в Италия може да се предпочете медиацията. В Германия много работихме да скъсим срока на съдебните производства. По някой път, само за няколко седмици може да се определи датата, на която да се проведе делото. И не съм убедена, че тук става дума за достатъчно силен стимул, по-специално когато е, сумите, за които става дума, са големи и ако изхода от е, делото не е много сигурен. Имала съм случаи на медиация като адвокат лично и трябва да ви кажа, че това изисква много допълнителна работа, понякога трябва да се да се представим в, в такава медиация 5 часа, а не както става някакъв път в съда за половин час се решава въпроса. Тъй, че си знаме въпроса дали действително е разумно да препоръчваме и да съветваме медиацията. А освен това за делата, които касаят малки суми, също нямаше стимули, които да насърчават медиацията. ja eigentlich und ihnen dann ins Wort fällt oder möglichst man die Parteien erst gar nicht. Пред медиатора ние нямаме същите задължения, каквито задължения имаме пред съдята. Тъй, че всичко, което касае финансовото насърчаване за медиацията е нещо добро. Но смятам също, че трябва да видим как, какво е значението, обема на досието. Иначе може да стане така, че да не е интересно нито за адвокатите, нито за страните, нито за медиатора. Тъй, че аз не мога да си представя система, която да е абсолютно задължителна и не вярвам, че това решение е много добро. Един въпрос. За мен няма противоречие между съдебната система и системата за медиация. Аз си спомням за няколко случаи от моята лична практика, където си даваме сметка, че едната страна и искаше да продължи нещата по по-сериозен начин и отивахме на медиация, за да постигнем възможно най-добрия компромис. Аз с едно съдебно производство някак си изглежда като заплаха, като е, едно крайно решение, като крайна възможност. А как стои въпроса с е, медиатора? Нима съдята не може да действа като медиатор, може би ще е по-економично. И това би позволило също съдята да е в течение на делата, които минават. Дали, дали съществуват производство от този вид в някои държавите членки? Какъв е опит на държавите членки с тази система? Really Това са прекрасни въпроси, за които аз съм ви много благодарен. Ще се опитам да отговоря по е, реда на тяхното задаване. Първо, е, нека поясня, аз е, не съм привърженик на задължителната медиация като самоцел. Аз не твърдя, че това е единственият начин – но мога да ви кажа, че всички други начини са се провалили, в това число финансовите стимули. Има, има страни, в които са приети финансови стимули за медиацията и това не е давало резултат. Така че казвам на, на държавните институции, прия тръгнете да търсите пари за финансови стимули, знаете колко е трудно днес това, опитайте друго. И сега, американската система е простовата. Кой е казал, че точно петото поред дело ще подхожда за медиация. Други подходи, италианския, например, който добре познавам, предпочитат системното класифициране на делата за медиация. Нали, и, и, и трябва да се проучи, примерно, дела за наследство, други случаи, в зависимост от цената на иска, трябва просто да се експериментира освен това, е, прави сте и за продължителността на производствата. Сякаш по-голям е интереса към медиацията, когато по определение забавата, продължителността на едно производство е дълга. Освен това, е, е, ако системата защитава длъжника, лошия, чрез това протакане, той не би имал интерес да отиде към медиация, но пък кредитора би могъл да настоява. Е, по-нататък, медиацията не се свежда единствено до парите и времето. А, а, аз обърна внимание на това. Ако принудиш един кон да пие вода, е, той е, ще <laughs> се възползва в далеч по-голяма степен от това просто да отоли жаждата си. Медиацията има много съпътстващи е, е, обществено-нравствени е, ползи, които би могла да допринесе. Във връзка с казаното от вас, господин председател, съгласен съм. А, наистина, ако няма задължителен характер производството, хората няма да го пречетат по своя воля. А, нали, един и, и с, също така а, а, един а, факултативен исков процес, ако не може да бъде последван при необходимост от императивен исков процес, то все едно да ръкопляскате само с една ръка. А, наистина, а, трябва да го има този предпазен механизъм и този стимул. Освен това, на лице е риска, каквото и да стори един съд, е, това да бъде известно предрешаване на случая. Не, на второ място, добре е страните да разкрият, така да се каже, картите си, преди да започнат да спорят помежду си. Това в хода на едно съдебно производство обаче не става, тъй като никой не би искал предварително да се излага на риска от едно или друго съдебно решение. Обратното, можем да кажем обаче, за медиалност от конкретните характеристики на казуса и едното и другото е приложимо. Благодаря. Има ли други въпроси? Няма. Явно благодаря ви. Много беше много, много поучително това, което ни казахте. Докладът е комплексен, вижда се, ще бъде от полза за бъдещата ни законодателна дейност. Вероятно не в рамките на нашия мандат, но пък на следващия. Сега, да видим какво става с кворума. Все още го няма. Кворумът. А, да видим какво можем да направим. Може пък да изчерпим съобщенията на председателя. Значи в 15.30, а не в 15, ще започне утрешното ни заседание. В 15.30 утре. Така сега, дневния ред... Не, не, какво да ви кажа, ще трябва да, да почнем да, да звъним.